Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за милите думи. Искам да изразя едно свое желание, а именно надявам се, че в Европейския парламент да не настъпи разцепление, да не клоним или към съвета, или към комисията. Вместо това трябва да наблегнем на институционалната си роля като един от клоновете на бюджетния орган. Тоест, трябва да работим на едно и също ниво с другите европейски институции. Ще взема отношение по казаното от господин Порташ. Бюджетната процедура е пътуване, което всеки път започваме отново. Това въжи и за стратегията 2020 и нейното изпълнение също може да е едно много дълго пътуване. За изпълнението на тази стратегия е необходимо добро економическо управление. И ако твърдим, че още от самото начало, че не е възможно да я реализираме, то до никъде няма да стигнем. Една толкова комплексна стратегия като стратегията 2020 трябва да бъде претворена в конкретни мерки. Благодаря ви, господин Гария. Като цяло сме съгласни с предложения от Франческа текст. Бихме искали обаче да се придържаме към първоначално предвидения график, т.е. да проведем гласуването в 17 часа. Председателят, добре, разбирам аргумента ви, явно го приемат и останалите политически групи. Тогава, за да не губим време, Нека запитам Инге Гресле каква е ситуацията. Инге, гласувам ти доверие, за да свършиш и ти сега малко работа. Беше предвидено утре ти да ни обясниш до къде е стигнала работата по глава първа от бюджета. Ще кажеш ли сега няколко встъпителни думи? Не. Добре. Моника. Тогава се обръщам към Моника. Не е никак лесно членовете на тази комисия да поработят малко. Утре трябваше Моника да ни говори за политиката в областта на сградния фонд. Можеш ли да поговориш за това още днес? Добре, чудесно. И сега при всеобщи аплодисменти давам думата на Моника. Pour se préparer, elle, elle, elle a le droit. Et, et le reste de la salle fait silence pour écouter religieusement la parole de Monica. Euh, ich habe kein zu alter Да, много ви моля да бъдете тихи и внимателни да слушаме. Става дума за един проект за сграда на Яцетке Карос Руе за разширяване на института, Европейския институт в Карос Руе. И цело е един от многото институти, изследователски център на комисията. Става дума за, за изследвания за защита на населението срещу вредното влияние на радиоактивните лъчения. В северната и южната част сградата би трябвало да бъде разширена, да се ремонтира, модернизира, да бъде направена една пристройка – Първоначално лабораториите, включително и тези за ядрени изследвания, бяха в административната сграда между отделните офиси. Това вече не отговаря на модерните е, стандарти, така че би трябвало да се предприеме това разширение. Е, на сградата, за да може наистина по един разумен начин и съгласно е, действащите разпоредби да се извършват е, изследвания. Има една така наречена контролирана част или контролиран ареал в сградата, към е, който достъп, достъпът е ограничен или по-скоро има въведени така, пост строги мерки за контрол на посетителите. Е, трябва да се оставят е, чанти, сакове и така нататък. Трябва да е, се предоставят и съответните данни, които се записват. Това е стандарт. И така, от тази контролирана част или контролиран ареал е, ще се отделят лабораториите, които вече ще работят в една отделна е, сграда 800 квадратни метра е, от контролирания ареал ще бъде ще бъдат изместени в разширението, а новите помещения вече няма да се. Празните помещения в административната сграда между офисите няма да се използват за целите на научните изследвания и лабораториите. Има едно друго крило, С, което е от 60-те години. Там също се налага е, ремонт и модернизация на е, сградата. От части тя е собственост на комисията, собственост на е, федералната провинция Баден-Въртенберг. Тази сграда ще бъде разширена, ще бъде променен изобщо облика на цялата конструкция, разходите ще се предоставят, е, ще се покрият от бюджета на федералната провинция. И така, е, общо става дума за е, повече от 800 квадратни метра, които ще бъдат предоставени на лабораториите би трябвало да се направи търк за избор на архитектно бюро Съответните разходи също са описани в документа, който ви е предоставен. Е, съгласно процедурите и стандартите трябва да е, има внесени най-малко три е, оферти, от които да се подбере най- подходящата и тази, която е свързана с най-малко разходи. Общият е, обем на разходите е 16 милиарда и 300 милиона евро. Председателят благодаря. И доколкото разбирам, Моника се обявява за това да одобрим този проект тя самата е била там на място и се е убедила в неговата целесообразност. Съжаляваме, че и ние не сме участвали в това посещение. Никой не се обявява против проекта, доколкото виждам. Инге най-накрая намери документите си. Имаме още 25 минути, т.е. тя ще има достатъчно време да ни запознае с напредъка постигнат до момента. Много благодаря, Инге. колегите в парламента, извън нашата комисия, както и колегите в съвета, се изказаха изключително одобрително. Това въжи и за унгарското председателство. Те се изказаха изключително положително за качеството на извършената до момента работа. Това е много специализирана работа, която ще има много съществени политически последици. Господин председател, имам възможност днес да говоря за любимата си тема и ще използвам отделеното за това време до последната минута. Заедно с колегата изготвихме работен документ, в който се опитваме да анализираме новото предложение на комисията. Анализираме неговото съдържание, както и пропуските в документа. Опитали сме се да формулираме документа така, че да го разберат и онези, които не са сред нашите почитатели. В момента работим по окончателния вариант на документа. Надявам се, че до края на март ще разполагаме и с неговия превод. Това не е толкова просто, тъй като текстът на места не е доуточнен. Бяха внесени много изменения от страна на комисията. Трябваше да вземем предвид и хода на работата в съвета и в хода на тези две процедури на ниво комисия и съвет се опитахме да уеднаквим нашия текст съгласно хода на работата. Представихме и някои части от документа на хартиен носител на членовете на работната ни група. Говорихме с координаторите, като се разбрахме днес да говорим най-вече за безвъзмезната финансова помощ и процедурата по нейното предоставяне. Това е една важна тема не само за неправителствените организации, но и за, мисля за всички, които присъстват тук. И така, изменения 1 до 54. Какво целят те? Около 33 изменения са внесени по член 1 до член 54. Опитваме се да хармонизираме тези предложения. В момента се сблъскваме с проблеми, с тромави административни процедури. Защо са тромави процедурите? Защото са създадени много правила и изключения към тях. Така че трябва да заличим или някои правила, или някои изключения. Има много противоречия, от които проистича и необходимост от тълкуване. В едно от измененията се предвижда Европейският механизъм за финансова стабилност, по който да се предостави гаранция от 60 милиона wir arbeiten also an einheitlichen regeln und möchten bestehen auch darauf dass in den sektorverordnungen die Става дума за 60 милиона за Европейския фонд за развитие. Възникват много административни проблеми, когато разпоредбите си противоречат. Имам предвид, например, секторни разпоредби и чисто бюджетни разпоредби. Искаме също така да се запазят и правомощията на парламента. По отношение на коригиращите бюджети установяваме, че всяка институция мисли само за себе си. Например, комисията се опитва за сметка на парламента да окаже въздействие. Ние искаме да противодействаме на това и да запазим настоящата процедура. Целим обаче да внесем и някои допълнителни елементи, като например увеличаване на процента за трансфери. Установихме, че през изминалата година са били внесени около 12 коригиращи бюджета, т.е. средно по един на месец. Тогава трябва да си зададем въпроса защо изобщо изготвяме един бюджет. Трябва да ограничим броя на коригиращите бюджети. Опитваме се да, за тази цел да очертаем така наречените класически области, като например Фонда за солидарност. И така ще можем да ограничим броя на коригиращите бюджети. Следващата точка е допустим риск от грешки. Договорихме се с комисията, че трябва да ограничим допустимия риск от грешки по отношение на изпълнението на бюджета. Проблемът е, че предложената от комисията стойност не би била призната от, Европейската сметна палата, тъй като тя държи на 2%. Тоест, Едно такова предложение на комисията доведе само до раздор в собствените ни редици. Затова решихме предложението на комисията за допустимия риск от грешки да бъде относимо само към процедурата за освобождаване от отговорност. По отношение на член 34 трябва да уточним какви документи са ни необходими за изготвянето на бюджета. Комисията предложи изменение, съгласно което тя ще решава какво да ни изпрати и кога е необходимо да ни предостави нещо. Ние обаче искаме да получаваме необходимата информация, т.е. ние трябва точно да определим от какви документи се нуждаем, във връзка с това предлагам проектите за публично-частно партньорство, например, да бъдат отразени в един отделен документ, да се води отделно досие и така от година на година ще можем да проследяваме промените и развитието в тази област. Мисля, че ще ни бъде по-полезно, ако по области можем да получаваме от година на година допълнителна информация. Измененията са много силно специализирани, но са много важни за нас, тъй като пряко засягат компетенциите ни като комисия по бюджети. И сега преминавам към безвъзмезната финансова помощ. В тази област общата ни цел е упростяването на процедурите, както и увеличаване на привлекателността на европейските фондове за евентуални кандидати за финансиране. Според нас за безвъзмезна финансова помощ в малки и много малки размери трябва да въжат отделни правила. Така ще намалим административния товар. Трябва да избегнем също и последващото допълнителното калкулиране – на безвъзмезната финансова помощ. Тоест, трябва още от самото начало строго да спазваме правилото за недопускане на печалба на бенефициента, но трябва да ограничим и последващата, последващото калкулиране. Държим също така допустимите разходи да са по-точно дефинирани – така, например, данък добавена стойност според нас трябва да се причисли към допустимите разходи. Тоест, комисията може да получи обратно данъка добавена стойност от държавите членки. С това предложение излязохме още миналата година. Поздрав към съвета. Наистина не е допустимо държавите членки да слагат в джоба си данъка добавена стойност. Това е едно много важно искане, което трябва да поставим. По отношение на апортните вноски, т.е. съфинансиране в натура, тук искаме да предложим нови правила за безвъзмезна финансова помощ в по-малки размери, Въпросът е как може да се извърши проверката във връзка с подобна финансова помощ. Това е един от основните въпроси за получателите и въпрос, от който проистичат много проблеми. Ще направим няколко предложения. Надяваме се, че с това значително ще бъде упростена процедурата. Предлагаме и комитет по приключване, уравняване на сметките, който да решава спорни въпроси. До него могат да бъдат отнасяни жалби. Този комитет ще взема крайното решение по жалбите. Неговото създаване е предложено и от комисията. Искаме да постигнем напредък и по изграждането на електронното управление –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 Базите данни за получателите на безвъзмезна финансова помощ ще трябва да бъдат осъвременени и трябва да се разшири и обхватът на приложението им. В момента съществуват паралелно много различни бази данни, които не са уеднаквени и така получателите трябва понякога да се регистрират в повече от една такава база данни. Това задължително трябва да бъде упростено получателите на безвъзмезна финансова помощ трябва да получат и повече права. В момента, в случай на отказ, не им се предоставя обосновка за отказа. И при суми от порядъка на 300 000, 400 000 евро, кандидатът има право да узнае на какво основание му е отказано предоставянето им. Във връзка с това сме предвидели предложения за изменения, които бяха изискани и от омбудсмана. С други думи, кандидатът трябва при наличието на окончателен административен акт да може да го обжалва. Искаме по-точна дефиниция на термините финансови корекции и санкции. Само така ще можем да изградим система на санкции и на бонуси или премии. Искаме да предоставяме премии най-вече на онези държави членки, чиято административна структура функционира добре т.е. премиите ще се разпределят в зависимост от успеваемостта. Член 56 споделено управление. По отношение на споделеното управление сме в трудна ситуация. На 2 и 3 марта бе проведен семинар с участието на държавите членки. Те отказаха да приемат новата система на контрол, предложена от комисията за структурните и земеделските фондове. Съгласно тази система, настоящите сертифициращи органи и управляващите органи ще бъдат слети в една структура. Тази структура следва да бъде акредитирана от държавите членки. Тя подлежи и на постоянен контрол от тяхна страна, както и на постоянен контрол от страна на независими аудитори. Държавите членки обаче искат да запазят съществуващата по настоящен система. Тоест, те желаят сертифициращите и управляващите органи да действат отделно едни от други. и не искат да дадат акредитация именно за земеделските и структурните фондове. Постоянно се внасят в момента някакви промени в текстовете, промени предложени от съвета и от комисията, но не постигаме някакъв особен напредък. Разбирам и аргумента на държавите членки, а именно, че преходният период ще трае доста дълго време. Двете системи ще бъдат хармонизирани, съгласувани, така че да можем да създадем по-добра система за контрол. До момента системата не функционираше добре. Най-вече не се предоставяха верни данни в административните декларации. Това е и основната ни цел да ни се представят от управляващите органи декларации, които да съдържат верни данни. Трябва също да има и последици при предоставянето на невярна информация. Виждаме докъде стигнахме в Гърция, тъй като нямаше система за налагане на санкции. И моля гръцките колеги да не ми се обиждат. Вероятно е към един и същи член да представим предложения за изменение в две посоки първо за приемане на новата система и второ за нейното допълване с допълнителни елементи, така че да достигнем до система за контрол, която да е задоволителна. Към този член ще внесем предложение за изменение, което да предвижда две различни системи. Новата система и допълнителни елементи към нея. Ако съветът не се съгласи да приеме новата система, то няма да имаме друг вариант, така че непременно трябва да предложим и как да се подобри старата. Проектите PPP, публично-правни партньорства, 800 нови работни места са създали именно тези PPP проекти. Ние се нуждаем от тези проекти, те са полезни, но ни е необходима по-добра информация в бъдеще и за това смятам, че в рамките на бюджетния правилник би трябвало да създадем една отделна глава PPP. С финансовите инструменти е, ние на практика увеличихме броя на проектите PPP. Е, и в е, административната сфера става дума за публично-правните партньорства, но в бъдеще би трябвало да имаме и повече чисто частни партньорства – Възможно е, е по някакъв начин да е, комбинираме нещата, да кажем е, в рамките на частните партньорства да включим и участие на служители от Европейската комисия или от Европейските институции. По този начин ние мисля, че ще постигнем един по-добър ефект. Парламентът обикновено е включен в документацията по тези проекти. Ние предоставяме и средствата, но на практика след това не можем да проследим как се развива работата. В 28 глава сега вече най-вероятно ще се промени и номерацията сме включили отчасти фиксирани стабилни текстове, но те са доста общи и понякога дори не дават възможност да се проследи основната посока. До края на месеца смятаме да представим вече една версия на документа. Не си струва непрекъснато да променяме текстовете. Бързо след това ще започнем да обсъждаме проекта с отделните политически групи. Много моля да не се въздържате, да задавате въпроси, да ни критикувате, да предлагате колкото е възможно по-активно. Така ще ми помогнете. Това е възможно най-сложното досие, по което съм работила през целия си живот. Независимо от това, че имаме опит, да кажем, с проектите PPP, е, на практика е, нямаме достатъчно опит, както се оказва, защото по-голямата част от тези проекти още не са оценявани всеобхватно. Но, както повтарям, още веднъж надявам се да ми помагате с критични бележки, с предложения и дано резултатът като цяло да е задоволителен за всички. Благодаря, Инге, казва председателят. Това наистина е херкулесна задача, да, господин Гайер. Благодаря, господин председател. Господин Гресле, наистина, госпожа Гресле, наистина винаги е твърдяла, че когато говорим за бюджетния правилник и за бюджета, трябва да бъдем много детайлни и подробни във всичко. Аз мисля, че избора на докладчика е много подходящ. Е един ангажиран човек с много познания в тази област – и тъй като има и много други депутати в е, тази комисия, които ще трябва да работят по текста, надявам се да успеем с е, сроковете и да се справим с всички тънкости. Смятам, че ще бъде добре за крайния резултат, ако отделим достатъчно време за консултации и да предвидим дискусии и консултации в комисията не само на едно, а на повече заседания. Ако по отделни части на бюджетния правилник, които могат, да кажем, да се обединят на базата на съдържанието, постигнем, така да се каже, определени цели на дадени етапи, тогава наистина до някъде се тревожа, че на отделните етапи ще постигаме съгласие, да кажем, от случайно формирани мнозинства. И е много възможно когато вече имаме един готов продукт като цяло, да не получим същото мнозинство. Затова бих предложил много интензивно да провеждаме консултациите по същество в комисията и което ще гарантира наистина едно е, постоянно, трайно мнозинство за документа. Нека да се спра на два-три е, основни момента от гледна точка на групата на социалистите и демократите. Ние смятаме, че като цяло е, бюджетният правилник би трябвало да бъде е, ясен, достъпен. Когато е, в нашите избирателни райони се работи по определени европейски проекти е, и се срещаме с хората на място, най-често ни критикуват за това, че е изключително трудно да се работи по такива проекти, изобщо да се получи европейски проект, да се получи финансиране, било свързано с е, училища, с е, образователна дейност или в друга сфера. Това е един от е, големите проблеми. Друг голям проблем е свързан с управлението, с секторните правила, които не винаги е, са в съзвучие с бюджетния ни правилник всеки служител в комисията на практика трябва да се справи с два документа с, с разпоредбите, които се включват в, веднъж по отношение на, на секторите в съответните регламенти и разпоредбите в правилника за бюджета. И ако вземем за пример Федералната република, Цялата тази европейска уредба във връзка с бюджета пък много често противоречи на федералните бюджетни правилници. Въпросът е много сериозен, защото по този начин се създава хаос, бъркоти и времено този хаос се отразява на европейските средства, на европейските ресурси и на имиджа на Брюксел. Ние наистина тук в Европейския парламент ще работим много активно по това е, досие. Ще се опитаме да направим домашните си работи и е, ще се опитаме да допринесем за едно е, по-добро развитие на нещата и в нашите собствени страни по този начин и в е, Дюсселдорф, и в е, баден вертенберг където действат европейски проекти. Бих е, призовал колегите навсякъде в държавите членки или в съответните федерални провинции, ако става дума за федерално устройство на държавата, да прегледат как стоят нещата, да видят как се развиват е, европейските проекти. Какво е съответствието между Европейският правилник за бюджета и националните закони за бюджета и съответната правна уредба, е, за да можем да съчетаем нещата, за да изчистим хаоса и за да свържем нещата, естествено и с е, правните разпоредби за секторите. И по този начин ние ще можем да е, уредим нещата, макар че към момента, като че ли е, нямам достатъчно политическа фантазия, за да мога да си представя как точно ще стане това. Освен това, на второ място, допустимият е, риск на грешката, според предложението на комисията, то трябва да бъде, той трябва да бъде сведен до едни по-низки равнища. Ползата от контрола също е много важна в тази връзка. Струва ми се, че на всеки европейски данакоплатец може да се обясни защо няма нужда да се изразходва 4000 евро, за да се установи, да кажем, някаква грешка от 4,5 евро. Просто не си струва комисията най-вероятно ще е, трябва да разпрати едно писмо и да вземе едно решение, че от един определен, е, така да се каже, предел или е, от една определена граница е, надолу няма защо да се търси допустим риск на грешка. Е, е, би трябвало да определим просто тази квота на грешките. Е, говореше се отдавна за това, не без малко ирония. Хубаво е естествено да се организира и съответният е, финансов одит и да се консултират нещата и с специалисти. Да, допустимият риск на грешка е, само тогава е, ще служи като критерий в случаите, в които допустимите грешки заобщо са сведени до един много е, така солиден, и ясен минимум, <clears throat> така че националните държави да не се притесняват от натрупването на грешки трябва да се изпълнят и минималните изисквания. Когато човек е подписал определени документи, той би трябвало да отговаря за тяхното изпълнение и аз мисля, че това е позицията в общи линии на социал-демократите на този етап. Сега ще чуем и колегите. Е, колегата Селес е първият оратор, който ще се изкаже по темата, но струва ми се, че трябва да прекъснем този дебат, тъй като заместник-председателя на парламента и генералният секретар са тук. Съвсем точно се появиха на минутата. Заедно с тях ще обсъдим бюджета на Европейския парламент за 2012 заместник-председателят Видал Квадрас и генералният секретар Клаус Феле са тук сред нас. Поздравявам ги най-сърдечно. Миналата седмица водихме дълги разисквания с координаторите и с докладчика. Дали докладчикът желая да вземе думата? Не, тогава да помолим нашите гости да вземат местата си в президиума, давам думата на господин Питела. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички от бюджетната комисия. Дойдох да се присъедина към вас, за, за да можем заедно с колегите ми да, принес, да допринесем за дискусията по бюджета 2012. Този диалог с бюджетната комисия се превръща в обичайна практика, тъй като започнахме преди няколко години а, то, да правим това. Преди седмици имахме среща с координаторите и се надявам, че така, усъвършенствайки практиката, ще можем а, да работим. За сега версията е приета от координаторите, но бюрото все още не е разгледало. Но разбира се, има и а, процедура по помирението също. Една сериозна част от а, увеличение има а, между бюджетите между 2012 и 2011. Това са че, поради четирите проекта. А, сградата в Люксембург, разширяването с приемането на Харватска, 18-те допълнителни члена на Европейския парламент в съответствие с Лисабонския договор и е, е, е дума на историята. Генералният секретар очерта някои насоки и те бяха преценени като реалистични от страна на бюрото. А волята обаче, а, изразена в пленарна зала, е, че инфлационната а, инфлационният процент е този, който трябва да бъде нашият репер – ние сега сме готови да определим потенциални възможности за спестяване и намаляване на разходите. Нашата дискусия се фокусира върху нивото на увеличаване, а също така се взима предвид и че има възможност за маневриране – Както беше казано миналото година на председателския съвет, всички възможности за намаляване е, трябва да бъдат разгледани. Не трябва, разбира се, да отиваме по-далеч от е, промяната в е, инфлационния процент по секция 5 не трябва да надминаваме а, процента, който вече беше определен, защото иначе ще стане още по-трудно за финансите на Европа, ако мога да се изразя така обобщаващо. Инфлационният процент или нарастването на инфлационния процент а, разширяването на Съюза с а, приемането на Харватска, 18-те нови а, депутати изискват един коригиращ бюджет, разбира се. И мисля, че ако спазим тази традиция, ще намерим решение на всички тези въпроси. Благодаря. А, господин генерален секретар, искате ли нещо да привнесете към вече казаното? Да, благодаря. Благодаря, господин председател. Мога само да се присъединя към изложеното от господин заместник председателя. На бюрото бяха представени предложения за разчетите и посочените цифри съответстват на изложеното от заместник председателя 20 до 22% за статия 5 като това е под нивото на настоящия процент на инфлацията. Що се отнася до основния бюджет, то той е коригиран в съответствие с процента на инфлацията. А що се отнася до 18-те нови депутати, то не всички държави членки са ратифицирали решенията за тяхното излъчване. Имам предвид Великобритания, Франция, Холандия и Белгия. Там все още не е приключил процесът по ратифициране. Очакваме обаче до края на лятото той да приключи. Третият ключов елемент на бюджета – разширяването на Съюза след присъединяването на Харватия – още през миналата година бе предвидено увеличение в тази връзка. Тогава бяха освоени 50%, сега предлагаме да бъдат освоени останалите 50%. Хърватска вече е излъчила своите членове така че те ще могат още преди процеса на ратиф... приключване на процеса на ратифициране там да се присъединят тук към заседанията на парламента. А едва след официалното присъединяване на Харватска ще получат и пълния обем от правомощия. Традиционно депутати от националните парламенти първо, преди присъединяването в рамките на една година, присъстват на заседанията на парламента като наблюдатели. Във връзка с това, тук в парламента са предвидени възможности за такава процедура. 12 депутати от Националния парламент на Харватска ще имат възможност да участват в нея. Бе изложен обаче и аргумента, че преговорите с Харватска все още не са приключили. Настоящото председателство категорично заяви волята си да ги приключи до края на юли, на юни, извинете, но това зависи и от волята на комисията. Бе упоменато и финансирането във връзка с сградата КАТ в Люксембург. Този проблем ще стои на дневен ред и през идните години. Въпросът е в какъв размер подобни строителни проекти могат да бъдат финансирани от бюджета на Европейския съюз. Тоест в каква степен можем открито, прозрачно да отчетем заделените бюджетни кредити за такива мерки. Какви мерки за економии можем да предприемем в тази област? Как можем да финансираме подобни строителни проекти? чрез кредити. Като вземането на кредити, разбира се, ще означава и тежест за бъдещите поколения депутати. И така основните аспекти са новите 18 депутати, финансирането на сградата КАТ и присъединяването на Харватска. Като вземем предвид всичко това, то и актуалното предложение, представено на бюрото предвижда увеличение на бюджетните кредити, което е под настоящото ниво на инфлацията. И като вземем предвид, че ще имаме допълнителни разходи, мисля, че предложението е реалистично. Що се отнася до хърватските депутати, то стандартите, които ще прилагаме, са същите като стандартите при прилагани към последните 12 присъединили се страни. Предвидени са 27 свободни места за хърватски сътрудници в секретариатите на три парламентарни комисии. В момента се счита, че секретариатът на Комисията по бюджети е средно голям, но според мен това не отчита реалната ситуация. То се отнася до секретарията на правната комисия. То той разполага с толкова сътрудници, с колкото разполага и секретариатът на подкомисия. Според мен това също не съответства на реалността. А по отношение на секретарията на Комисията по външна търговия, то всички сме на едно мнение. Тази комисия става все по-важна и има последната дума по много процедури. Затова в момента преговаряме с комисията но последното, крайното решение се взема от парламента и трябва наистина компетентно, адекватно да поемем отговорността за работата на тези три комисии и да предвидим адекватен размер на средствата за персонал. Предвидено е по договора от Лисабон да се създаде извено за работа с класифицирани документи – в момента срещаме много затруднения, които се създават най-вече от страна на съвета. Затрудняваме се да получим от съвета всички класифицирани документи, тъй като той е на мнение, че не сме в състояние да спазим всички критерии за работа с класифицирана информация. Затова предлагаме в парламента да се създаде специализирано звено за работа с такива документи. Така парламентът ще има възможност да получи цялата документация, която му е необходима, за да може компетентно да упражнява законодателните си правомощия. В това звено са предвидени 6 места Предложени са и 6 места за Генерална дирекция комуникация, 17 места за Генералната дирекция, работеща в областта на сградовата, сградната политика. Бяха ни представени искания и от много други ресори. Там обаче можем да разкрием още само 36 места или по-точно ще направим 36 преразпределения на персонала. Няма да бъдат разкрити нови работни места. Има и редица други инициативи, които искам да спомена, като Дома на европейската история, например, още в рамките на миналия парламентарен мандат през декември 2008 година бюрото взе крайното решение по този проект. Доколкото знам, преди време в Комисията по бюджети е било направено подробно представяне на процедурата по провеждането на конкурс за архитектурното оформление. Така че сега разполагаме с точни данни за разходите за архитектурното оформление и последващите разходи. Предвидени са 13 милиона за сградата и 1 милион за експозицията. Предвидена е и малка сума в размер от 1 милион за борба с екологичните последици от проекта. Всички в бюрото сме на едно мнение, именно, че трябва да предвидим такава сума, макар и скромна. Предвидено е значително увеличаване за областта на информационните технологии. Всички сме наясно, че Особено необходимо е за депутатите да бъде модернизирана информационната структура в парламента. Тази година се правят значителни инвестиции в областта, например, на мобилните комуникации. През 2012 година инвестициите ще обхванат и други области, в по-голямата област на информационните технологии. Трябва да заделим средства и за детски заведения тук в Брюксел. Не само нашите сътрудници, но и техните асистенти имат нужда от това. Добре е, че има все повече деца, но трябва да посрещнем и нуждите на техните родители. През тази година се води много ползотворен диалог между бюрото и комисията по бюджети. Вече се състояха, ако правилно си спомням, три срещи с докладчика. Срещахме се и с координаторите, разговаряхме с председателя на комисията по бюджети и с докладчика. В резултат от тези разговори разработихме график, който позволява и на националните парламенти да вземат отношение. Бюрото обаче реши да не взема решение за разчетите преди вземането на решение за общите насоки за бюджета. Бюрото на миналото си заседание заяви, че е готово да излезе със съвместно решение заедно с Комисията по бюджети но първо трябваше да изчакаме решението в пленарната зала. Там насоките бяха приети с убедително мнозинство от 574 гласа. Бе постигнато споразумение за Харватска. Що се отнася до 18-те допълнителни членове на Европейския парламент, решихме да изчакаме края на ратификационния процес в държавите членки. По отношение на сградата Конрад Аденауер, предвидените бюджетни кредити бяха коригирани, бяха намалени. И на четвърто място ще спомена и ориентирането на бюджетните кредити спрямо процента на инфлацията. Като вземем предвид всички тези предвидени мерки, можем да кажем, че бюрото наистина изявява воля да отговори на изискванията на комисията по бюджети. Благодаря ви. Euh, Благодаря, господин генерален секретар. Благодаря ви, господин председател. Нямам какво да допълна към казаното от генералния секретар. Напълно подкрепям това, което те казаха. Подчертавам само още веднъж, че тези предварителни разчети точно отразяват позицията на комисията по бюджета. Също така са напълно в съответствие с решеното в пленарна зала по отношение на насоките. Тоест, ние сме в една добра позиция за постигане на споразумение в кратък период от време, по време на процеса на помирение. Що се отнася до сградната политика. Искам да привлека вниманието на комисията и на господин Фернандес по-точно, когато искам да поздравя за отличната работа. Първото, което искам да кажа в тази връзка е параграф 30 на доклада. От една страна приветства решенията взети на 30, 24 май миналата година, но освен това има още една точка, в която се казва, че трябва да се разработи сградна политика в средносрочен и дългосрочен аспект. Периода, за който се отнася тази, този доклад е дълъг, така че именно за средносрочна и дългосрочна стратегия а, става въпрос и не можем да разделяме нещата и така. А, решението от 24 март наистина трябва да бъде приветствано, защото се отнася до сградната политика в средносрочен и дългосрочен план. 84 милиона евро а, които ни бяха върнати, обратно изплатени от бългийската държава. Те могат да бъдат само, а, използвани само единствено за строителни проекти. Една опция е да използваме тези средства за подобряване условията на труд на а, европейските депутати – Но след увеличаването на заплащането на секретарските услуги, а, депутатите имат по трима акредитирани асистенти в Брюксел и трима а, стажанти, т.е. по 6 човека. И така, ако а, един депутат реши а, едновременно да даде работа и на шестимата, те просто няма къде да седнат, за да работят. А така, тези 86 милиона можем точно за това да използваме. Може, разбира се, и за други, други строителни проекти да се използват средствата. Но ако смятаме, че а, тези средства могат да бъдат предоставени за подобряване трудовите условия на депутатите в Европейския парламент. Трябва да го направим ясно, защото иначе по-късно ще, стане невъзможно. Благодаря, казва господин председател. А сега а господин Фернандеш. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на заместник председателя на парламента и генералния секретар. Текста, който приехме като основни насоки, ни води в е, правилната посока – но все пак трябва да разтълкуваме някои части от текста и затова е хубаво, че разискваме въпросите. За нас е ясно, че проектите са прияти, включително и тези, свързани с недвижимите имоти. Ние поемаме задължения в рамките на нашите насоки, които трябва да бъдат изпълнени. И затова е важно да определим и посоката на прогнозите за бюджета 2012. Не желаем естествено увеличение, което да е над инфлационния процент в никакъв случай. Именно инфлационният процент лежи в основата на актуалния вариант на многогодишната рамка, който се представя от комисията. В нашата резолюция ние посочваме, че инфлационният процент ще бъде около 2%. Това означава повече, малко повече или малко по-малко от 2%. Има различни цифри относно инфлацията. Има годишна инфлация, има средна инфлация, има инфлация в сравнение с инфлационния процент през същия месец в предходната година, инфлация средно за еврозоната и така нататък. Ние смятаме, че трябва да говорим за едно увеличение на бюджета в рамките на 2% за 2012 година. Това, че в момента сме дори под 2%, означава само едно, че Говорим за бюджет, който на практика ще е, бъде намален. И това съответства на насоките, е, по които се ръководи и комисаря Левандовски. Ние смятаме, че на нас е, ни е необходим естествено бюджет, който се характеризира с економии. Това същевременно влиза в известен конфликт с новите задачи в резултат на Лисабонския договор, 18-те депутати и така нататък и предстоящото присъединяване на Харватия към Европейския съюз. Точно по тази причина ние решихме, че трябва да подготвим доклад за бюджета 2012. Необходими са ни економии в областта на политиката за сградите, за сградния фонд. Необходими са ни резерви за непредвидени случаи. Но също времено трябва да видим дали не можем да економисаме средства и в други части на бюджета – така че би трябвало да премислим абсолютно всички възможности. в проекта за резолюция участи сме записали необходимостта да се оцени добавената стойност, европейската добавена стойност. Какво всъщност желаем да постигнем? Ние решихме, че са ни необходими повече данни, повече информация по този въпрос. Зная, че някои биха желали тази институция просто да отпадне. но ако се установи, че тя представлява добавена стойност за Европейския съюз, тогава ще я запазим. Важно е във всеки случай да се извърши тази оценка на добавената стойност от гледна точка на ЕС. А сега дума на историята – Поели сме този ангажимент и според мен не би трябвало да го поставяме под въпрос. Затова и вече се опитах да направя една приблизителна оценка. Не бива, според мен, да ограничаваме решения, които вече сме взели. Освен това, ние приехме междувременно резолюция. Някои от, е, от колегите се съгласиха с мен, че би било добре да се представят е, подробни планове, които да описват е, съответните проекти. И още една забележка от моя страна. Радваме се, че президиума е взел това решение, но едно прибързано решение относно сградния фонд, от относно политиката на сградите не е разумно. Би трябвало много добре всичко да бъде премислено и съответно документирано. Връщам се на проекта Дом на историята. Говорим за финансирането на този Дом на историята. Но аз мисля, че корабът вече е потеглил и затова в никакъв случай, независимо от това, че все още сме в един ранен етап на проекта, не бива да се отказваме от него. Не разполагам с много време. И затова няма да говоря повече. Благодаря на политическите групи, на докладчиците в Сянка за това, че е, работят много активно независимо от кратките срокове, работят им ефективно. Може би в, по отношение на детайлите се разминаваме, но основната ни цел е свързана с инфлационния процент от, в размер на 2% и съответното увеличение на бюджета, а това на практика означава намаляване на бюджетните средства за 2012 година. А, ако си спомняте, имаше едно желание за увеличение на бюджета от 20-25% във връзка с всички нови задачи, които предстои да изпълним, пристичащи от Лисабонския договор. Ние ще положим усилия, усилия, които трябва да се споделят и от другите институции – и ще се опитаме от е, рубрика или функция 5 е, да е, административни разходи да разпределим съответното намаление и по други части на бюджета и по други функции. В никакъв случай няма да ощетим младеща Младеща е една от петте основни цели в стратегията Европа 2020. А други приоритети са свързани с средното образование. 40% от хората, които са на възраст между 30 и 45 години, през 2020 година ще имат университетска диплома, ще бъдат с академично образование. Това наистина е цел, която си изтрува да преследваме много активно. Всичко това естествено трябва да бъде подсигурено и със съответните функции и средства в бюджета. Надявам се, че ще успеем, а през следващата година ще консолидираме бюджета проистичат редица потребности и нови задачи е, от Лисабонския договор за 2012 година. Този Лисабонски договор ще е, бъде подсигурен. Но е възможно да се наложи да преработим бюджета в момента, в който Харватия се присъедини към Европейския съюз. Защото това присъединяване на Харватия ще изисква да използваме съответните инструменти. Но аз мисля, че ние разполагаме с необходимите средства, е, с необходимите инструменти за економии също. И освен това, економите се отнасят не само до нашата политика относно сградния фонд и по-специално сградата КАТ в Люксембург. Мисля, че още днес бихме могли, в крайна сметка, да постигнем известно съгласие относно целите, а през следващата седмица да ги затвърдим вече по пътя на гласуването. Благодаря ви. Има много записали се колеги за изказване. За да успеем с времето, ще помаля колегите да говорят кратко, да се спред върху основните въпроси или бележки, които искат да направят. Господин Бълг. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря и на господин заместник председателя, и на господин генералния секретар за това, че присъстваха на днешното заседание. Знаем, че ще бъде трудно да се състави бюджетът за 2012 година. Вчера прогнозата и изискването за увеличаване бе коригирана от 1% на 1,5% така че ще ни наблюдават и това, което предлагаме. Миналата седмица парламентът показа каква отговорност проявява по отношение на бюджета и по-конкретно във връзка с неговото обвързване с инфлационния процент. Нашата прогноза за инфлационния процент е 2%. Тя съответства и на прогнозата на докладчика. Но от това проистича големият въпрос как да реализираме економии. При инфла... инфлация от 2% трябва да реализираме економии в размер от 11,8 милиона. Във връзка с това вече има добри предложения по отношение на сградата Конрад Аденауер, разширяването на Съюза и други. Но мисля, че ще трябва да реализираме економии в още по-голям размер, ако наистина искаме да вземем предвид инфлацията в размер от 2%. Може би трябва да се концентрираме върху белгийските органи можем да отклоним средства от там, които, например, да инвестираме в сградата Конрад Аденауер или в дома на европейската история. Що се отнася до този проект, той все още не среща пълно одобрение. Някои предлагат съфинансиране от страна на други институции както генералният секретар, така и двамата заместник-председатели заявиха, че трябва да се намерят други възможности за финансиране, в това число и възможности за съфинансиране. Трябва да реализираме съществени економии. Можем да постигнем това и по отношение на отделни бюджетни редове. Така, например, звеното за оценка на европейската добавена стойност. Бе упоменато, че за него са предвидени 1,3 милиона. Това окончателната цифра ли е? Трябва ли да залегне тя в разчетите за тази година? или да го отложим за по-нататък. Споменахте и сума в размер от 7 милиона за предизборната кампания. Може би тя трябва да се разпредели върху повече от една година, а не да се освои през 2012. Искам всички вие да поемете точни ангажименти, за да можем да продължим с разискванията, да разгледаме други бюджетни редове, при които можем да реализираме економии, ако искаме да се доближим до инфлацията в размер от 2%. Следващият оратор. Благодаря за ползотворното заседание, което проведохме с координаторите миналата седмица в Страсбург. Тогава направихме няколко предложения за реализиране на економии. Бе упоменато също, че не бива единствено да отлагаме разходите във времето. Трябва да направим реални съкръщения. Аз предложих, например, членовете на парламента да използват билети единствено економична класа. Не са ни необходими също така и най-новият модел Мерцедеси в Страсбург. Може би трябва също така да се реализират и някои съкръщения по отношение на здравните осигуровки. Мисля, че вноските са доста щедри. Правил съм тези предложения не веднъж. До момента не получавам отговор. Господин Фернандеш назова цифра по отношение на инфлацията, която е наистина максималната според мен стойност, но това не съответства на документа на господин Левандовски. В него е упоменат 1%. Но мисля, че можем да се споразумеем за 2%. Председателят благодаря на господин Бокрош. Наистина, направихте някои добри предложения. Господин Алваро. Мисля, че дискусията се движи в, в две плоскости економии и съкръщения на разходите. Въпросът е обаче за какво реализираме економии. Само в името на економиите ли? Трябва да се запитаме къде се, реали... се инвестират тези економисани средства. Благодаря на докладчика, който с оглед на нелеката ситуация наистина е успял да изготви един много добър доклад. Надявам се политическите групи да постигнат споразумение по него. Днес вечерта ще се състои среща с генералния секретар и заместник председателя. Това е срещата на етап преди помирителна процедура. Надявам се, че на нея ще можем да постигнем споразумение. Интересни са не само конкретните цифри, със сигурност ще подемем дискусия и по някои детайли, които може да не ви се струват толкова важни, но също имат значение. Бяха упоменати, например, детските заведения. Чудесно е, че се предвиждат 700 000 евро повече, защото това ще допринесе и за качеството на работата на нашите сътрудници. трябва да си поставим въпроса какви са приоритетите ни при реализирането на економии и съответно при увеличаването на средствата. Намерихме 22 бюджетни пера, по които при всички положения могат да се направят промени. Имам предвид рамковите споразумения, закупуването на ноу-хау отвън и редица други области. Като цяло установихме потенциал за реализиране на економии в размер от 25 милиона евро, без като тази сума не включва Харватска и сградата Конрад Аденауер. В тези две области трябва да се запитаме дали това действително са ня... економии. Не мисля, защото в един момент така или иначе ще се изправим пред необходимостта от разходи и за двете. И така като цяло, както казах, установихме потенциал за реализиране на економии в размер от 25 милиона евро, в който не са включени сградата КАТ и разширяването. Бих ви призовал да се вглеждате не само в конкретните цифри, но и да ги тълкувате. Би било интересно другите политически групи да ни изложат становището си по отношение на новото звено за европейската добавена стойност. За или против сте. От името на моята политическа група мога да кажа, че се отнасяме критично към предложението за създаването на подобно звено и на този етап няма да го приемем. По отношение на Дома на европейската история, мисля, че това е един необходим проект. Според мен е необходимо да се запази историческата памет. Необходимо е обаче проектът да е придружен и от класически бизнес план за функционирането на Дома на европейската история. Защото през следните идните три години са предвидени много значителни разходи за реализирането му. Председателят. Благодаря на колегата Хелга Триопел. Благодаря. Ще започна с казаното от господин Фернандеш, а именно, че ни е необходим консолидиращ бюджет. Тоест, трябва да установим какъв потенциал за економии има и по други бюджетни редове. За съжаление, господин Фернандес не даде конкретни примери. Съгласна съм с него също така, че трябва да прогнозираме процент на инфлацията, който да е по-висок от 2%. Съгласна съм с господин Бокруш също, че когато колеги на различни заседания правят своите предложения, те нерядко не получават отговор от компетентните звена. Това не само, че не е много любезно, но не е и добра политическа практика. И мисля, че наистина предложенията както на координаторите, така и на други колеги трябва да бъдат вземани предвид. Още през изминалата година казах, че полетите на депутатите са много необходими за тях. Трябва да бъдат предвидени средства, но има и значителен потенциал за реализиране на економии, особено при полети на територията на Европа. В Страсбург трябва да имаме на разположение повече велосипеди. Много от асистентите на депутатите биха искали да се възползват от това, що е и доста екологосъобразно. Не съм съгласна, че са ни необходими още 11 нови работни места за звеното за европейската добавена стойност. Но този въпрос е част от общия политически дебат, така както установихме и на заседанието на комисията ШУР. И няколко думи за финансирането на сградата Конрад Аденауър. Независимо от това какви източници на финансиране ще използваме, било то бюджетът на Европейския съюз или кредити, то ще трябва да намерим средства за покриване на разходите. И не мисля, че ако отложим въпроса за следващата година, ще постигнем нещо. Така или иначе, тези разходи ще трябва да бъдат покрити в един момент. Благодаря. Благодаря. Господин Поташ има думата. <coughs> Не бих искал да преповтарям мненията, които току-що чухме и всъщност много от тези мнения бяха изразени при предишни заседания, особено координационните с бюрото. Какво имам предвид? Първо, сериозни съмнения имам, че тази година имам предвид бюджет на година 2012, че ще успеем да открием 112 нови работни места. Може ли нещо да се поспести в тази област? Така, второ. Има много сфери, в които реални економии могат да се направят. Финансовият министр на собствената ми страна и неговия политически опонент м, пътуват економична класа, когато пътуват до Нью Йорк и за Европа, аз го правя същото. А защо не? Когато пътувам частно го правя, защо да не го правя и когато пътувам служебно, макар че плаща да накопатеца на Европа. От 35 до 40 милиона евро се, намаля, се спестяват така. Това никак не е малко. Е, когато ам, полета е над 6 часа, да кажем, има някакво оправдание да се пътува първа класа, но иначе не. На второ място. Не, трето всъщност. Потенциал за економия има. Навсякъде. а, три а, пъти или три отделни а, суми за дневни да му плащат на един депутат, като че ли става малко множко, ми се струва. Това някакси трябва да се организира. Ами, за изкуството какво ще кажете? Не е необходимо да правим цели изло, а, колекции от произведения на изкуството. А също така за страхователната политика в Европейския съюз и планирането да се похарчат 7 милиона още за една информационна кампания през 2012 ми се вижда напълно неразумно. Това са някои от разходите, които спокойно могат да бъдат а, предотвратени или отложени и намалени. Това са някои от основните неща. Им разбира се и още няколко, но бихме могли. да направим доста по-сериозни спестявания. Да, благодари. Благодаря, казва председателя. Бяха направени някои правилни бележки, интересни предложения, други бяха малко по-особени, но Основната бюджетна цел на Европейския парламент е в пълно съответствие с приоритетите на Европейския парламент, в съответствие, разбира се, и с повишените ни отговорности по Лисабонския договор, а, по а, откриването на определен брой нови работни места, а, съответните комисии и така нататък. Тези разходи бяха политически прияти от съответните политически групи. Какво трябва да направим ние в бюджетната комисия? Ние просто трябва да ги преведем в бюджетни понятия, за да имаме една устойчивост бюджетна в бъдеще. Транспортните разходи. Да, това е в съответствие с а, устава на, члена на, Европ... на членовете на Европейския парламент. Сега, ако трябва да се връщаме а, обратно на разходите а, за транспорт, може би ще направим големи и хубави заглавия по вестниците, но едва ли нещо по-съществено ако погледнем другите разходи, ще видим, че транспортните разходи не са особено фундаментален разход. Разбира се, че могат да се направят някои а, <clears throat> спестявания в а, големите бюджетни редове. Например, сградите – а, например, например, нашия постоянен докладчик по сградните политики а, изразява загриженост, а, може би не днес или утре, обаче а в средносрочен план ще трябва да се изработи една нова а, сградна политика, защото а, сградите имат доста сериозен дял в бюджета. Какво бих искал да попитам генералния секретар? Вие споменахте компютърните услуги и подобряването на Wi-Fi мрежата. Да, има инициатива за развитие на а, Wi-Fi системата, но ни беше казано, че ще са необходими допълни средства, допълнително време. Това е нещо, което е пряко свързано с реалните условия за труд на делегатите, така че моля заемете се с това. Да, благодаря, благодаря, казва господин председателя. Сега ще дам по една минута на делегат. Заповядайте. Благодаря. Аз представлявам проевропейската партия на Нидерландия, възможно най-проевропейската в Нидерландия, а те не са чак толкова много тези партии. По-скоро партиите се противопоставят на Европейския съюз. По отношение на бюджета 2012 ще ви кажа, че просто не разбирам за какво става дума. Къде е този проект е, за бюджет 2012? Аз още не съм виждал е, предложението, представено от е, генералния секретар. 4,5% от бюджета са урязани междувременно вече от съвета. Така че би трябвало да преследваме също една подобна цел, едно намаление от е, повече от 2% при всички положения. Генералният секретар би трябвало да има предвид това. В Нидерландия Министерство на финансите извършва проверка върху бюджетите на всички останали министерства. За това бих е, Затова бих предложил, след като прегледаме бюджета на парламента и разгледаме всички технически възможности за економии, да се спрем и на бюджетите на останалите институции. Благодаря ви, казва председателят. Да, вие все още не сте видяли цифрите в проекта за бюджет за 2012 година. Виждали сме някои от цифрите миналата седмица те бяха представени, но конкретна информация естествено все още няма. Трябва да видим какво ще предложи съветът. Съветът, впрочем, днес е, вече тук е представен. А тези 4,5% намаление се свързват най-вече с разходите на Европейската служба за външна дейност. Така виждам аз нещата. Ще видим как изглеждат вече по-конкретно. Благодаря, казва следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз споделям вашето мнение. Аз също съм един убеден европеец. Виждам, че има проблеми Независимо от това, че някои от съкръщенията в бюджета са разбираеми, когато в някои е, части на бюджета се предвижда увеличение от 5%, а в други много резки съкръщения. Ние ще трябва да обясним нещата на нашите избиратели. Естествено, че предстоящото пълноправно членство на Харватия е свързано с допълнителни разходи. Ние сме обедени европейци и всеки ден трябва да отговаряме на аргументите на евроскептиците, но понякога наистина е много трудно да намериш обяснение. Можем ли да гарантираме, че при един инфлационен процент от 2% и съответно намаление ще се справим с всички допълнителни задачи 18%, новите правомощия по Лисабон и така нататък, 18-те депутати. Но също времено по отношение на дома на историята ще кажа, че става дума за 50 милиона 15 милиона, освен това, са е, разходите по поддръжка на този дом 15 милиона годишно, ако изобщо е, ще предприемаме някакви економии, то сега е момента да го направим. Хубаво е Европейският парламент, а евентуално и градът Брюксел да участват в е, финансирането на проекта. Да, показаното от Хелга Трюпел е, съкръщенията в бюджета не означава, че ние всички ще идваме на работа с колело, но как можем да гарантираме, че няма да има някакви лоши изненади, които да ни накарат да съкръщаваме допълнително бюджета или да прехвърляме е, средства. Да. Е, по отношение на политиката за насърчаване на младеща, да, аз мисля, че господин е, е, Виланд е, заслужава е, известно внимание. Как бихме могли да приведен в съответствие с нашите европейски идеи, всъщност настоящият бюджет? Това е моят въпрос. Инге. В дирекция комуникация има 16 души. Е, ние няма да можем да спечелим следващите избори и да събудим европейски настроения сред гражданите, ако не увеличим персонала на тази дирекция. Инак как ще се справим с задачите? Същевременно, може би не е зле да помислим и за това как изглеждат кабинетите, включително и на генералния секретар. Те са по-големи, отколкото е, кабинетите на комисарите. Е, да не говорим вече за помещенията е, за целия секретарят е, към председателя и така нататък. Чувам, че цели отдели в администрацията е, желаят така да се разширяват и освен това колегите се тревожат за полетите. А защо да не пътуваме бизнес класа? Какво толкова страшно виждате в това да се откажем от малко комфорт? Говорим за съгласуване на бюджета с инфлационния процент като за економии. Но това всъщност не е така. От една страна трябва да реализираме економии, от друга страна трябва да съкратим разходите. За целта е необходима радикална промяна в начина ни на работа. Така, например, искам да спрем това постоянно пътуване до Страсбург. Така наречения пътуващ цирк. Госпожа Холмайер, господин председател, нямаше да взема думата, ако не повтаряхме постоянно, че политиката по отношение на сградите разполага с огромен потенциал за реализиране на економии. Ще се спра върху сградата Конрад Аденауер. След Веднъж след като тази сграда е построена, то мисля, че би било добре на максимално ранен етап да реализираме възможностите, да, извинете, да очертаем възможностите за реализиране на економии. Във връзка с това трябва максимално бързо да се изнесат служителите от 18-те сгради в Люксембург. Така ще спестим средства за сградния фонд. Искам да попитам също така или по-точно колегите трябва да се осведомят малко по-точно за проекта сградата Конрад Аденауер в Люксембург. Могат да им предоставя необходимата информация, ако желаят. Председателят благодаря. Давам думата на господин генералния секретар. Благодаря на докладчика и на докладчика в сянка. Благодаря ви също и за дискусията. Тя показва колко голям интерес проявявате към тази тема и колко много внимание в положителен аспект отделя Комисията по бюджети на темата Средства за Европейския парламент и по-точно предвидените бюджетни кредити за депутатите. Ще бъда съвсем кратък. Трябва да отбележа, че опитът на депутатите в Европейския парламент е изпълнен с много приятни изненади. Днес аз, например, бях приятно изненадан установих, че по отношение на процента на инфлацията има различни мнения. Процентът на инфлацията не е политически или идеологически а, политическа или идеологическа концепция. Това е просто една цифра. Не мисля, че човек може да излиза с някакво становище по отношение на цифри, но днес установих, че това е възможно. Явно може да излизаме с такива становища. как се определят тези цифри? Те се определят от обективната реалност. Нито една институция, нито един експерт не разполага с примат в това отношение. Има специализирани органи, които изчисляват процента на инфлацията. Може да има някакви малки разлики, 0,1 или 0,2%, но не можем да заковем на 2%. Ако реалната стойност е 2,7 или 3%, то трябва да се примирим с това. На второ място ще спомена, че наистина сме готови да реализираме същински економии. Трябва обаче точно да определим областите, в които искаме да съкратим разходите. Европейският парламент разполага с правомощия в това отношение, възложени му от председателския съвет и тези правомощия са обвързани с стратегията 2020. Това са политически обвързващи правомощия. По въпроса за европейската добавена стойност. Спорен е въпросът за това какви средства трябва да бъдат предоставени на звеното за европейската добавена стойност но предположението е, че това звено ще допринесе за очертаването на области, в които Европейският съюз може да се намеси по-ефективно от държавите членки. И мисля, че едно такова звено е необходимо, защото то ще увеличи легитимността на нашите решения, това е особено важно, като се вземат предвид по-скептичните граждани. Трябва да можем да им докажем, че в крайна сметка ще се разходят по-малко средства, ако се предприемат действия на европейско, а не на национално равнище. Говорихте и за разходите за пътуванията на депутатите. Бизнес класа или не – Разпоредбите в тази област се основават на наши решения и на решения на съвета. Установихме, че вземаните в миналото решения не са достатъчно прозрачни и логични, затова ги заместихме с по-прозрачни норми. Можем да продължим да работим на основата на настоящата разпоредба, като оставим на всеки депутат да реши дали да пътува економична класа или не. Но не може парламентът да излезе с решение, в което категорично да постанови, че всички депутати трябва да пътуват само економична класа. Защо не? Защото в разпоредбите е предвидена и възможност за първа. Много често едва ли не падаме на колене пред пресата, заемаме отстъпленческа позиция, защото се страхуваме от това с какви оценки ще излезе тя. Мисля, че по-скоро трябва да се концентрираме върху качеството на законодателната си работа. Разходите, разбира се, са важни, но още по-важно за гражданина е какви са резултатите от законодателния процес. Трябва да ковем добри нормативни текстове. Повярвайте ми, Европейският парламент е най-ефективно работещият, най-полезният подобен законодателен орган в цяла Европа, като сравним работата му с работата на националните парламенти. Европейският парламент разходва най-малко средства, най-трезво подхожда към разходите си, Назовете ми поне един национален парламент, който реализира економии в по-голям размер от нас. Освен това, ние действаме открито и прозрачно и подлежим на много строг контрол, на най-строгия контрол в цяла Европа. Не бива постоянно да се страхуваме от това как, как ще ни оцени обществеността. Наистина не бива да се страхуваме, защото спазваме всички правила. Председателят, благодаря господин заместник председател за тази пламенна реч и за много положителното ви изказване за Европейския парламент. Господин генерален секретар. Благодаря, господин председател. Може би ще ми позволите да се спре на съвсем конкретните въпроси, които бяха зададени, но позволете ми преди това да благодаря на докладчика, който е навлязал в подробности и също но с изказването ни е, си ни помогна да не се загубваме в е, подробностите. Естествено, че разходите са оценени във връзка с новия проект КАТ. Е, ще ви информирам и за това. Защо се смята че трябва да се направи е, оценка в полза на европейската добавена стойност. Не бива да разхищаваме средствата. Необходима ни е една такава оценка, ако наистина не желаем да пилем парите. И трябва да се направи в две посоки. От една страна, какво се прави на европейско равнище – е, това е именно оценка на въздействието веднъж на европейско равнище и веднъж на национално равнище. Ако на европейско равнище средствата са твърде високи, тогава не би трябвало да се прави. Ако обаче на национално равнище се оказа, че някаква дейност или даден проект е, изисква прекалено много средства, тогава може да се помисли за някакъв вариант на обединяване на силите, за един вид сътрудничество между няколко държави членки, така че не само една национална държава да страда и по пътя на финансовия надзор са спестени милиарди евро и ако ние имахме наистина една стройна система за финансов надзор на базата на оценката на европейската добавена стойност, можехме вече да сме спестили доста средства така че това ни е необходимо. По проекта Дом на историята, на европейската история, да, трябва да се има предвид това, което каза докладчика, за това, че ежегодно ще се е, изразходват допълнителни средства. Трябва да се направи една е, оценка на по-дълъг период от няколко години. И също времено благодаря на докладчика за това, че обеща съдействие. А сега по въпроса за инфлацията. Как трябва да оценяваме инфлацията? Първо, би трябвало да се погрижим за това концепциите за приходи и разходи да се свършат. По отношение на сградите, е, индексацията става на базата на инфлацията е, в Люксембург и в е, Брюксел, а те са различни инф... инфлационните проценти 3,4 и 3,7 съответно. И по отношение на информационните технологии също се прилага индексация на 7,20 а съгласно нашите правила, ние сме задължени редовно, периодично да е, адаптираме е, и разходите за дневни, за пътни, за е, депутатите и служителите. По отношение на въпроса на господин Вон, който се отнася до другите институции, трябва да кажа, че наистина трябва да видим какво е положението с другите институции. 4% е така, съкръщението, което се предвижда за Европейския съд, 6% за Европейската служба за външна дейност а ние всички тези институции, е, Европейски съюз, Европейски парламент, Европейска служба за външна дейност, наистина мога да кажа, че сме, така да се каже, в златната среда. Твърде скромни. Проекта за дом на европейската история ще разчита и на допълнително финансиране от е, други източници. Много ви моля да имате предвид е, това, че ще се радваме много, ако допринесете за обогатяване на проекта. До този момент няма никакви предложения. Има предварителни оценки за текущи разходи. Предполагам, че текущите разходи ще трябва също да бъдат намалени. Господин Альваро каза, че ще има редица конкретни предложения. Ще ги обсъдим тази вечер. Президиумът е готов да извърши проверка на внесените предложения и да приеме тези, които смята за правилни. Да, имаме 15 е, колела в Страсбург. 10 от тях е, са резервирани за депутати. Това е в съответствие с нашата политика и ангажиментите, които сме поели миналата година. Господин Поташ говори за пътните разходи. Има такива сред нас, които не летат непременно с билети бизнес класа, летим с економи. Аз самият съм също в тази категория. Депутатите обаче ползват тази привилегия, бизнес класа. Те не пътуват само веднъж или два пъти в годината, те пътуват редовно, така всяка седмица, така че имат това право. За инсталацията, която стана а, дума още през 2011, мисля, че ще а, бъде изпълнен ангажиментът. Независимо от това а, какво правим, какво си мислим, трябва да имаме предвид, че става дума за една институция а, с подчертано много езичие, 23 езика са работните езика. Имаме и много служители, които директно са свързани с многоязичието, би трябвало да помислим и за някакви резерви и в тази област. Развитието на разходите в държавните членки. Това също е въпрос, по който трябва да помислим. Става дума и за разходите за социалния продукт 95-та година разходите са били по-високи. В момента около 20% разходите са съкратени, намалени, е, така че би трябвало да имаме предвид, че тук сме опряли, така да се каже, до границите на нашите възможности. Независимо от това, че 95-та година държавите членки са били много по-малки, по-малко на брой, е, има, както виждате, намаление. На госпожа Гресле ще кажа, че В рамките на тригодишната програма ще разглеждаме вече конкретно плановете ни за разходи във връзка с поддръжка на сградния фонд. Това за сега от мен. Мисля, че тази вечер така и така ще продължим вече с детайлен разговор пак по тези въпроси. Председателят. Да, благодаря за тази наистина подробна дискусия и след няколко минути отново ще се съберем по същата тема за а, заседание преди начало на помирителната процедура. Сега имаме да гласуваме точка 8, доклада на Франческа Балцани. Ще ви помоля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 Аз не съм прекратил заседанието, така че хората, които напускат залата, а ги моля да го направят колкото се може по-тихо. А се има думата. Господин председател, става въпрос за доклада Балцани. И има поредица от устни изменения към доклада. А, предложени от други хора, а не от докладчика а, който е против. Еми, има доста а, така конкретна причина за да се случи това. А, устните предложения за изменение се, се а, предлагат от докладчика и само един от имащите право на гласа, кой е против, това не се приема. Това не е <coughs> нова процедура и мисля, че трябва да вървим в съответствие. Благодаря, господин председател. Председателят, нека да ви успокоя. Това не е нова процедура изобщо. Това, което се случи, е, че имаше ам, разминаване, не се разбрахме и а, тя закъсня с няколко минути, а поради което не внесе тези а, проектоизменения и поради това неразбирателство а, госпожа Андерсен не можа да представи измененията. Така че това е. Преди да започнем с гласуването, Първото е а, устно изменение от докладчика. За. Благодаря. Против. Четирима. А въздържали се двама. Множеството е за, приема се. Това означава, че трите следващи отпадат Минаваме към устно изменение 4 от Джани Лавия. Джани? Да, благодаря, господин председател, за дадената ми дума. След предложението на, госп... на Елесис, което който каса параграф в доклада на Фернандеш, беше отбелязано, че е свързано с статия 5 и административните разходи. Устното предложение, което аз представям, е да се допълни след думите бюджет 2012 по статия 5 администрация. Това, което казваме, е всъщност касаещо статия 5. Да, добре, благодаря, казва председателя. Какво мисли Джеймс по въпроса? Съгласен съм, разбира се, а как иначе? А докладчика? Пита председателя, вие за ли сте това основно изменение? Аз съм за устното предложение във връзка с предложението на Джеймс Елис. Кой е за това изменение, изменено от устно изменение? Моля, изведете си картите, за да можем електронно да гласуваме. Така, двама нямат. Я да видя, аз имам ли, казва председателя. Пърма карта. си, си si j'ai Бо. carte. Е, И къс къш фе, quest Еми, какво да правя сега? Да, обявявам начало на гласуването. Моля, прекратете гласуването. Да, прекратете, моля, вече гласуването. 10 за. А, 17 за, 17 против. Да. Кой е за? Против? Изменението на господин Парташ кой е за, кой е против? Много повече. Въздържали се? Няма. Двама за и много против. Отхвърля се е, Баклунд. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Приема се. Андреасен, номер 2, кой е за? Докладчика е против. Е, кой е против? Много. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 на госпожа Андреасън. Кой е за? Кой е против? Изменението внесено от госпожа Андреасън. Против, въздържали се. Един въздържал се, отхвърля се. Изменение 7. Джани Лавия. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Четвърто изменение Андреасен. Кой е за? Няма никой. За. Всички са против. Въздържали се? Отхвърля се. Осмо изменение Джеймс Елес. Кой е за? Докладчика отхвърля това предложение. Кой е против? Много. Са против. Отхвърля се. Девето изменение Джованни Лавия. Докладчикът е за. Благодаря ви. И вие очевидно подкрепяте. Кой е против? Няма нито един против. Няма въздържали се. И така поздравяваме те, Джовани. 100% съгласие. Компромис А. Франческа. Внесено е изменение, т.е. искане за разделно гласуване от НЕП. Виждате в списъка за гласуване двете части. Никой не желая да каже нищо по тази тема. Първа част, кой е за? Кой е против? Благодаря. Трима против. Има ли въздържали се? Няма. Първата част е приета. Втора част. Тази втора част не харесва на докладчика. Не, не, не, не, извинете, харесва и, харесва и нещо не прочетох правилно. Плюсчето, кой е за? Кой е против? Повечето са за. ЕНП гласува така пъстро, но добре, сега пето изменение Андрея Сенко е за. Не, не, не, всъщност няма нужда да го гласуваме след като приехме компромис А. А сега преминаваме към компромис Б. На докладчика, кой е за? Е, НП е да, за, нали, Салвадор? Моника, нима не се интересувате. Кой е за компромис Б? Кой е за? Кой е против? 4 против, въздържали се, приема се. И така, сега направо скачаме на компромис С на докладчика. Кой е за? Кой е против? А, кой се въздържа? Благодаря, приема се. Салвадор вече не желая да гласува. Добре, негов проблем. Компромис Д. И тук е внесено искане за, две, за гласуване в две части. Първа част, кой е за, против, въздържали се. Четирима са против, въздържали се няма. Приехме първа част, втора част. Докладчика подкрепя втората част. О, най-сетне получих списъка за гласуване на НП. <laughs> Няма да анулираме всичко до сега. И така, втора част, кой е за? Аз мисля, че ще бъде по-добре да гласуваме с електронни карти по втората част. Първата част вече е гласувана. Край на гласуването. Петнайсет против, 18 за. Приехме и втората част. Направо преминаваме към изменение 7 на госпожа Андрея Сен. Кой е за, кой е против, преобладаващата част от вас отхвърлят, отхвърлено. 28 изменение Джеймс Елес. Докладчикът е против. Не, извинявайте, ма наистина е по-добре все пак да взема другия списък. И така, докладчика не е съгласен с това изменение. Моля, гласувайте с електронни карти. И така, гласувате все още, а сега вече край на гласуването. 17 за, 17 против. Отхвърля се. Компромис е на докладчика. Докладчикът е, смята, че е уместно първо да гласуваме по оригиналния текст – а Моника се държи така, сякаш е в Карлсруе. И така, първо гласуваме по оригиналния текст, а след това вече по устно внесеното изменение. Първо, първоначалната версия. Кой подкрепя първоначалната версия? Благодаря. Кой е против? Четирима. Кой се въздържа? Приема се. А сега вече трябва да гласуваме и устно внесеното изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Още веднъж е, ще гласуваме електронна проверка. Край на гласуването. 24 гласа за, 11 против. Да, преобладават гласовете за, приема се устното изменение. А сега преминаваме към 31-во изменение. Джеймс Елес, докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Преобладават гласовете против. Отхвърля се. Следващите четири вече няма. Отпаднаха. 36-то изменение. Портаж и други. Докладчикът го отхвърля. Кой е за? Добре. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 37-мо. Изменение няма да се гласува, защото гласувахме компромисите. А сега 8-мо изменение. Госпожа Андресен, кой е за, против, Отхвърля се 38 Джеймс Елис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. А кой, а, кой е против? Извинете. Да, отхвърля се. 39-то изменение. Кой е за? Против? Един въздържал се. Приема се. Компромис F. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Добре. И стигнахме до 44-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Няма въздържали се, приема се. 45 на Мигел Порташ. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се, но докладчикът е за 46-то, кои са за други? Против? Мнозинството е против. Отхвърля се. Девето устно предложение на госпожа Андреасън. Кой е за? Не се подкрепя. Отхвърля се. На Джеймс Елис предложението 47 за. Либералите и консерваторите. Така, кои са против? Мнозинството. Отхвърля се. 48 на лавия. За, против, един против, въздържали се, приема се. А не, извинете, изменение 49 ще да пропусна за малко. Гърън Фер. Да, ентусиазма властва тук. За трима са против, няма въздържали се. Приема се. Компромис G. Франческа Балцани за. Против. Приема се. Така, стигаме до 55-то изменение с устно изменение а, за докладчика. Докладчите е за. Кои са другите за? Благодаря. Против? Добре. доста плашливо вдигнати ръце. ЕНП инструкции имате ли за своите членове? Добре, прекратете гласуването, моля. 18 на 18, но имаме двама от ГУЕ, които карат колела в, Брюкс, колела в Брюксел за економика, за зелена економика, не искат да пътат със самолет до Страсбург, ето не искат да използват и електронното гласуване, за да не разрушават околната среда. Да, добре, значи последно се приема. А, поздравление, госпожа Га. Господин господин Гайер, Йенс Гайер. Против. Благодаря. Въздържали се? Един въздържал се. Отхвърля се. 56 на Оваро и на Хагунд. За, против, един. Въздържали се. Поздравления на господин Алваро и господин Хагунд. С приемането на това изменение преминаваме към компромис H, H, за, против, въздържае се, приема се, което директно ни води към сред, средата на страницата устно изменение 12, което се отхвърля на Джеймс Елис е следващото за, против, Въздържали се, отхвърля се. 64-то на Моника. Докладчикът не харесва това. Кой е за? Добре, преминаваме към електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваме бързо. Така, а двамата сте против. Добре. 19 на 19 са гласовете за и против, което означава, че се отхвърля, тъй като а, няма, макар и малко, мнозинство. Оригиналният текст е гласуван за. Така, сега 65-то на Джовани Лавия. За, против, един въздържал се, а един против, извинете, въздържай се няма, приема се. 66-то е оттеглено от Моника, 67-то на Дейм Шелес, а докладчика е за, а, така, кои гласуват за? Против, 5 против, въздържали се, приема се. 68 на Гюрен Ферм. За, против. Същото мнозинство, но нека да проверим електронно. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 19 плюс двамата без карти. 17 са против. Седемдесето на Джеймс Елес за, против, въздържали се, отхвърля се. Доста е интересно мнозинство. Така, следващото 71-во на Ферми на Воган. За, против, трима са против, въздържали се, приема се. Устно изменение 13 на Марта, за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 устно, за, против, Отхвърля се 72. За, против. Нека да проверим електронно. 72 на Джеймс. Електронно гласуване, което прекратяваме в момента. 18 за, плюс още 2. 18 против. Този път зелената левица гласува правилно. Компромисно изменение едно сега следва. Има едно разделяне на три, тези, които са за, против. Първата част се приема, втората част. Докладчика е за, кои други са за. Нека да проверим електронно защото няма съвсем ясно разграничение тук. Прекратете гласуването, моля. 14 за, плюс 2, 22 против, пада втора част, трета част. Има ли смисъл сега да го правим това докладчика? Макар, че отхвърляме втора част, може да гласуваме за три. Така ли докладчика е за? Третата част същото мнозинство ли е за? Добре. Добре, значи всъщност отпада както и част 2. От тук нататък разбирам, че 73 пада. А какво става с предложението на госпожа Андреасън? Останалите не падат, така ли? Докладчикът. Трябва ли да гласуваме по всички останали? Да. Нека преминем направо към 79-то, защото 73 и устно предложение 15 падат. 64-то и 65-то се покриват от ИСО, така че можем да преминем директно на 78 чудесно. първата част на компромиса, компромисното изменение, покрива всички изменения до 78, така ли? Добре. 78. Не. Да. Какво става? Всъщност, казва докладчика, както втората, така и третата част на компромисното изменение падат, защото гласуваме по 66-67. Така ли? Добре. И така. 73, 15, 74, 75 падат, защото са покрити от компромисно предложение I. И. 76 трябва да се гласува. Докладчика за или против? За е докладчика. Но има едни ужасни хора, които са против. Така че ще трябва и електронно да се гласува. Моля, гласувайте с картите. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Унищожено е това предложение. 77 на Поташ, Порташ. Мисля, че пак ще имаме мнозинство, което е против. Лошите пак са повече. Отхвърля се. 78 на Джовани. Моника, искаш да вземеш думата ли? След като не приехме компромисното предложение, искам да кажа на колегата Балцани, че 75 също не е покрито. Qu'en pense Francesca Il est couvert par това изменение покрито ли е от компромисното. Джеймс. Джеймс. но не смятам, че е покрито. Мисля, че трябва да гласуваме по него. Председателят, да, такова бе и моето разбиране, но исках още веднъж да се консултирам с докладчика. Докладчикът. Приехме първата част, нали така? При първото гласуване компромисното предложение бе прието. И така е покрито и изменението, внесено от госпожа Холмайер. Председателят. Добре, тогава ще го считаме за покрито. Изменение 7-8 лавия. За. Против. Въздържали се? Приема се. 7-9. Джеймс Елис. Докладчикът е против. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Устно изменение 1. Андреасен. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Електронно гласуване. Край на гласуването. Тридесет и двама за, четирима против, двама въздържали се. Поздравления, Франческа, много добър резултат. Благодаря на всички, които работиха по компромисните изменения. И така, скъпи приятели, за днес приключваме. Продължаваме работа утре в 9 сутринта.